съболезнование и солидарност към нейните близки и към Червения кръст. Трябва да дадем почитаемото си уважение към всички от тези, които рискуват живота си. Dziękuję Pani za ten głos, dziękuję za reakcję Państwa. Mamy... Благодаря. Имаме Имаме докладът на господин Хаутала.